So, colleagues, we have a very long vote, so please sit down. Скъпи колеги, доста гласуване ни очаква, така че моля ви, заемете местата си. I want to have some quietness because otherwise